Uh, Уважаеми колеги, не знам какво смятате вие, но аз ви предлагам да започваме. Зелените са тук, някои от социалистите са тук. Е, НДП ги няма. Не знам дали ще е така до края на целия мандат. Не знам кой от вас беше тук предишният мандат и си спомня. Съжалявам, но започваме заседанието. Започваме с точка 11 от дневния ред. Фонда Солидарност на Европейския съюз и давам думата на Роса Стела Свернагут. Благодаря ви. Фонда Солидарност беше създаден през 2002 година и това е инструментът на Европейския съюз, с който може да се даде отговор на бедствие в даден, в даден регион. Това е инструмента за солидарност на Европейския съюз, към държавите членки или държави, които не са членки на Европейския съюз, но които са засегнати от бедствия, които биха могли да повлияят и върху съюза. В миналото нямаше подобен инструмент, затова смятам, че той е много важен и много полезен. През 2005 година беше внесено предложение за изменение, тъй като имаше проблеми с прилагането, имаше предложение за промяна на системата на разходване на средствата, но предложението беше изоставено, а през 2011 година А през 2011 година ние публикувахме една резолюция с която установихме проблемите, които според нас съществуват и предложихме някои предложения за изменения. И в някои в някои отношения нашата позиция се разминава с, с позицията на Европейската комисия. Първо по отношение на тежките бедствия предвижда се прак от 3 милиарда евро. И след като този Прак бъде надхвърлен, т.е. ако праг на щетите, предишително от бедствието, надхвърли 3 милиарда евро, то бедствието се смята за тежко. И тук няма промяна. Има промяна обаче по отношение на определението за регионални бедствия, т.е. определя се а, като регионално бедствие, бедствие, което засяга по-голямата част от населението или економическите условия, условията на живот и условията на стабилност, които или въздействие като цяло върху общите условия в даден регион. Тук има сериозна промяна в а, определението, тъй като редица региони а, имаха големи очаквания, но не бяха сигурни дали всъщност ще получат някакви средства от а, страна на комисията. Самата комисия също прави предложения. И предложението е прагата да бъдат от 1% от БНД на регионните. Предложението е много ясно. Европейската комисия предлага 1,5%, аз предлагам 1%, Комитета на регионите също предлага 1%. Както виждате, тук може да се внасят допълнителни изменения. Друг също толкова важен въпрос е свързан с авансовите плащания. В случай на бедствие, незабавното мобилизиране на средства е изключително важно, за да се избегне влушаване на положението. Говори се за 10%, т.е. Сум, максимална сума от 30 милиона евро, което да позволи възможно най-бърза реакция чрез отпускането си средства възможно най-бързо. За целта беше опростена предвидената процедура, и новата процедура позволява незабавно изплащане на средствата. Има обаче редича искания, свързани с продължителни бедствия, като например суши. Комитетът на регионите поиска да вземем предвид тези, този вид бедствия, включително и наводненията. Аз лично съм отворена за подобна за подобна промяна, т.е. да включим и наводненията в бедствията с дълга продължителност. И също така искаме да удължим срока за възможност за искане на помощта, който в момента е 10 седмици. Не искаме удължаване на този срок, тъй като според редица региони срокът е прекалено кратък, за да се поиска помощта. В такива случаи приоритет е незабавната помощ, това е приоритет за властите и съответно все още на този етап не се познават всички, не са, не, не са известни всички щети от това бедствие. Затова ние предлагаме увеличаване на срока за заявка за помощта. Питаме също така и в, за кои области може да се иска тази помощ. Има цяло един раздел инфраструктура. Важно е, разбира се, да бъде възстановена и подобрена инфраструктурата, но в някои случаи трябва да има и възможност за преместване на тази инфраструктура, за да се гарантира, че в случай на ново бедствие последиците няма да бъдат също толкова катастрофални. Това беше по въпроса с инфраструктурите. Друг въпрос е фактът, че понякога бедствията, които засягат два или повече гранични е, региона, на които не са част от над две, могат все пак да се възползват от отпуснатата помощ за съседния регион. И в случай трябва да отбележим, че според Комитета на регионите НЦ регионите в групата НЦ-2 всъщност са регионите, които искат помощ, но в някои случаи има бестия в малки региони, няколко подобни малки региона, които не са по НЦ-2, но които заедно имат население, което равно на населението което е критерий за включване в групата на НЦ2. И предложението ни е тези, тези региони заедно да могат да поискат помощта също. Предлагам също така и мерки за гарантиране на по-голяма гъвкавост и още един момент не споменат в комисията, но който според нас е много важен, става въпрос за техническата помощ, тъй като бедствията обикновено засягат региони, които са в затруднено положение. Спомням си, че последното бедствие беше в Сардиния, например. Говорим за малки региони, които са с ограничена инфраструктура и с още по-ограничени бюджети. И в случая ние предлагаме възможност за увеличаване на прага до 2% т.е. част от фонда да може да се използва за проектите за изготвяне, за инженерните проекти и всички други подобни дейности от техническо естество. Това е най-общо казано съдържанието на доклада. Смятам, че чрез, увелича, чрез ускоряване на графика на работа ще можем да приключим в кратки срокове. Аз ще внеса измененията в понеделник, за да има време за превод. И ако всички спазят сроковете, ще имаме възможността да, да гласуваме, може би, през януари до година и да се надяваме, че текстът ще влезе в пленарна зала през март. Но ми се струва, че ако по отношение на най-важният аспект, бюджета няма сериозни промени, и всъщност това намаляване на бюджета изобщо не отговаря на реалността, а именно на увеличаващия се брой бедствия, тъй като измененията в климата са, е факт. То не може да бъде преодоляно толкова лесно. И това е което имам да кажа по положението на, комиси... на комисията. Благодаря ви. Сега преминаваме към докладите в сянка от името на социалистите, ако не се лъжа. Поправете ме, ако греша. Никос, имате думата. Благодаря. Мисля, че трябва да намерим решение, за да може Европейският е, социален фонд да бъде наистина ефективен. Изправени сме пред много природни катастрофи. Климатичните промени е, водят е, до тях и водят до все по-тежки природни бедствия. Имаше, разбира се, и други е, подобни явления, като например горски пожари, суши, е, наводнения. Аз мисля, че трябва със съвета да постигнем споразумение в тази връзка и трябва да гарантираме фонда за солидарност да бъде използван. Аз съм съгласен с голяма част от е, казаното от е, докладчика. Трябва по-точно да се запознаем с е, доклада и ще го направим. С удоволствие бихме сътрудничили след това. Ние насочихме вниманието към една тема, а именно, че трябва да се гарантира комисията да не допуска винаги едни и същи грешки при изграждането при действията след бедствия трябва да се позоваваме на наличния опит и е, трябва да си зададем въпроса как се е стигнало до това бедствие, така че да не се повтаря в бъдеще. Например, е, такъв случай наблюдаваме при наводненията. Ние имаме е, случаи на реки, в чието корита са засипани с пръст, след това се стига до наводнение, защото се изграждат мостове или пътища върху тези засипани корита на реките. Разбира се, трябва да се провери в такива случаи какви са били причините за бедствието. Много често причините са повече от една и сред тях, например, са грешките при строителството или други подобни грешки. Аз мисля, че темата за възстановяване на инфраструктурата след е, природни бедствия трябва да стане част от този доклад. Не е възможно винаги да се инвестират публични средства, защото тези е, публични строителни обекти не са били проектирани и изпълнени съгласно изискванията. Често при наводненията е имало преди това пропуски в строителството и за това тази тема трябва да се включи. Има и съответно законодат за управлението на водите. Мисля, че и това законодателство трябва да бъде включено тук. Компетентните органи трябва да извършат проверка защо се е стигнало до природните бедствия когато водните ресурси се управляват зле, това също може да доведе до наводнение. И в тези случаи също се изисква контрол. Смятаме, че е правилно да се удължи срока за подаване на заявления. прагът трябва да се увеличи от 1 на 1,5%, е, мисля, че срокът е, е по-добре да бъде 18 вместо 12 месеца, защото цялата процедура е доста сложна, докато се изготвят проектите. Минава известно време и става дума, както казах, за доста сложна и бюрократична процедура, поради което е правилно срокът да бъде увеличен на година и половина, т.е. на 18 месеца. Екин стигми, υπάρχει Времето, което е необходимо на компетентен орган или на регион е, за подаване на заявление беше 10 седмици и този срок е твърде кратък, защото в началото усилията са концентрирани върху е, неотложните действия, върху неотложните мерки. И още нещо, с което желая да приключа, мисля, че трябва да се изгради мрежа от експерти, които да посещават регионите на място. Често става дума за региони, както посочи докладчика, които имат недостатъчно голям потенциал за изготвяне на цялата документация, поради което е необходима поне база данни, в която да се извършва обмен на информация, така че е, само по причини на недостатъчна информация да не се препятства предаването на заявления. Мария Терес Санчес Смит. Благодаря, госпожо председател. Приветствам мерките за реформиране на фонда за солидарност, които са, са съвсем правилни от 2008 година, пета година, 8 години, в които е, на региони страни чакат по-бърза помощ. Така че всички сме е, наясно, че трябва да се упростат процедурите, но 8 години съвета отказва подобна реформа. Това наистина е срамно, защото нека не забравяме, че една от основните ни ценности е солидарността. Е, миналата седмица 400 милиона страна бяха обещани от комисара Хан за е, обещатяване на Румъния, Германия и други страни пострадали от е, наводнение миналата през юни и юли месец тази година. Гласувахме тези суми, въпреки това, разбира се, регламента трябваше да бъде преразгледан и изменен. Нека да си припомниме и Италия, която чака твърде дълго време да бъдат деблокирани необходимите за помощта суми. Така че е, все повече и повече е, Европа реагира по-бързо на бедствия които, и катастрофи, които се случват е, далеч от границите, отколкото вътре в самата, самия съюз. 56 бедствия са били обещетени от създаването на фонда, но нека не забравяме, че броят на, на бедствията, било то е, човешки или природни, са много повече и са били много повече през тези години е, и броят на бедствията и катаклизмите се увеличава е, непрекъснато предвид промените в климата. Това също трябва да бъде отчетено. Нека да не забравяме, че някои бедствия не можаха да бъдат посрещнати и да бъдат обещетени от Европейския съюз. Нека не спомняме, нека си спомним какво стана в Южна Франция тази е, пролет, е, това лято, знаете, познавате град, градът Лурт, където е, наводненията нанесаха огромни щети. Градът е познат заради това, че има поклонници. Е, така че е, тези щети трябваше да бъдат поети само от е, френската страна и от френската власт. Време е нещата да се, да се променят. Смятам, че инструмента за непосредствени регионални бедствия е много полезен. Ако не е друго, то поне инструмент е лесен за използване. И е, по този начин ще покажем на нашите избиратели преди изборите, че можем да реагираме бързо е, на техните, и че можем да изпълниме техните очаквания. Нека не забравяме, че има и разлики в нивото на развитие на регионите. Някои имат повече нужда от други, от средства. Така че също така приветствам и е, идеята за продължаване на срока за искане на помощ. И още е, веднъж е, ви припомням, че намаляването на сумата на практика на половина не е добър знак и не е положителен знак, който даваме е, в е, името на солидарността. Е, години наред знам, че съвет съвет блокира и продължава да блокира някои инструменти за използване и ако продължава да им да, да, сме, да сме блокирани, просто трябва да потърсиме средствата там, където са, в структурните фондове. Също, също, същевременно по-важна е превенцията, изграждането на е, баражи, е, защото е, същевременно нека, нека не забравяме, че бедствията не познават а, границите. Надявам се, че съвета няма да продължи да блокира нашите действия, за да може преди е, изборите е, солидарността да се превъдри в реален факт. Жорджо Стававракис. Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, най-напред бих искал да поздравя докладчика за неговото изложение. Както може би знаете, аз съм докладчик по становище в комисията по бюджети и вчера имаше първа размяна на мнения в комисията по бюджети. Там аз имах възможността да изложа моето да представя моето становище, като разбира се се ограничих само до въпросите, които са правомощията на комисията по бюджети. Аз приветствам предложението на Европейската комисия, което като цяло е в правилната посока но предложих на колегите от Комисията по бюджети да се дълбочим работата по някои въпроси. Първо, относно критериите за реакции за те наречените извънредни регионални кризи, но предлагам да намалим прага за 1% от БНД на региона. Също така предлагам да се възстанови таванът на авансите на 15% от предвидените помощи, т.е. да не се надхвърля сумата 40 милиона евро. По този начин няма да има сериозно въздействие върху бюджета. От друга страна, държавата да отбележа, че предложението на комисията по 4, в член 4а параграф 3 в настоящият вид предлага изменение на регламента за общите разпоредби за фондовете, което обаче е проблем, проблем за нас, затова трябва да се намери альтернативен метод на финансиране. Също така предлагам да се удължи периода на използване на фонда от 12 на 18 месеца, тъй като процедирите по възлагане на обществени поръчки в някои държави членки отнемат много време. Защото жизненно важна е превенцията. Ето защо фондът трябва да може да се използва съвместно с други инструменти за финансиране, като например европейските структурни фондове и фонда за инвестиции с цел гарантиране на по-добро взаимодействие. По тези, всички тези причини предлагам и а, техническата подкрепа да се включи в а, допустимите разходи по фонда. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега думата има господин Влашък. Благодаря ви, госпожо председател. Преди всичко бих искала да благодаря на госпожа Естела Сфагот за становището, което е изготвила. Мисля, че по този начин постигаме цяло едно ново равнище на качество в работата си и смятам, че трябва да разгледаме няколко аспекта. Първо, Европейската комисия определя природните бедствия в териториите по нц 2 като бедствия предизвикали над щети в размер над 1,5% от БНД на региона. Но всички знаем, че последствията от едно природно бедствие не се спират на границата на административният регион. Много често те са с трансграничен характер. Ето защо би следвало да се включи в оценката на щетите цялата зона и по този начин да има възможност за достъп до помощи за трансгранични региони които взети заедно няколко такива региона е, имат обща територия и общо население, като регионите по НАЦ. И сега самия прък е 1,5% от е, БВП. Според мен това, този това не е достатъчно висок. И ако се изпълни последните бедствия, като например изгреването на вулкана в Сицилия или пък наводнението от 2004 година, и ако приложим този критерий за изчисляване на щетите, ще се окаже, че тези бедствия не биха били включени в допустимите за за мобилизиране на фонда бедствия. За подобно на колегата Сталакакис, аз предлагам да намалим тавана на 1%. И последният коментар е свързан с административното опустяване. Струва ми се, че за подаване на заявление се изисква много ненужна информация. Освен това има изискване за подаване на заявлението в срок от 10 седмици след в бедствието, което е напълно нереалистично с наводненията, например, тъй като щетите са много по-дългосрочни и самата им оценка отнема доста повече време. Затова аз предлагам срока да започне да тече от прекратяването на спешното положение, обявено в даден регион и в дадена държава членка. Благодаря ви, това са коментарите ми, ще внеса и съответните изменения. Доколкото разбирам, Йоханес Вахта, може ли да отговорите на въпросите, които бяха повдигнати от колегите и също времето да ни информирате какво знаете за позицията на съвета? Защото знаем, че а, по принцип има някои, които са за, други против но а, е, има ли някакъв а, е, график, някакъв а, е, календар от страна на а, съвета, защото нашия е може би малко оптимистичен. Ние смятаме, че бихме могли да гласуваме тази, това становище през април. И второ, можете ли да, да ни кажете може би нещата са били обсъждани, но аз не си спомням колко, е, колко колко средства се разходват годишно. Знам, че имало е, години 500 милиона. Миналата година само за Германия бяха необходими 400 милиона. Защо намалихте средствата до 500 милиона? Каква беше причината? Благодаря, госпожо председател. Ще е, отговоря на е, вашите въпроси първо. Колкото до съвета все още не е провеждано заседание за обсъждане на това предложение. Всъщност е, първат, първата среща на работната група ще се състои следващата седмица. Има един е, предварителен график за следващите три месеца, за смисъл за първите три месеца на следващата година, но не знаеме как, какви резултати ще се постигнат, какъв ще бъде напредъка и какви ще бъдат позициите на, държав, на държавите членки по различните е, проблеми. Така че, за съжаление, не мога да ви е, кажа повече за напредъка в рамките на съвета. При всички случаи е, съвета като че ли няма така намерение и няма е, достатъчно желание да напредва бързо по е, този проблем, и няма така някакси едно, един натиск върху съвета, но разбира се, комисията прави всичко възможно, за да се постигне колкото се може по-бърз напредък и е, този регламент да бъде прият преди е, европейските избори до години. Колкото до е, разходите. От 2002 година, 2005 е, година сме разполагали най-много с 1 милиард евро годишно. Тези средства никога не са били разходвани изцяло, но а, са били е, под, под резерва, че ще могат да се използват, ако това е необходимо. Сега в е, регламента не се казва как точно се разходват средствата, няма не, не е разписано. Казва се, че средствата трябва да бъдат разходвани по разумен начин, т.е. да не се е, из, изчерпва, да, да остава резерв до последното три месечи на всяка година и да има достатъчно е, резервни средства, ако да речеме в, в една година се случат големи бедствия в различни страни, като наводненията в е, Германия, пожарите в Испания и така нататък, да разполагаме с необходимите средства. Разходването беше различно спрямо различните години в някои години сме използвали повече от 800 милиона, така че нещата не са предвидими когато през 2002 година бе създаден на фонда, бе изработена и методология за ам, изчисление на размера на помощите. При всички случаи е, системата не е кой, който пръв е подал молба, ще получи най-много. Е, някои е, по по-нуждаещи по, по, по страни могат да, да получат в абсолютна, в абсолютна стойност по-голяма сума и така нататък. При всички случаи, е, очевидно, успяхме да се справиме в е, е, течение на годините и методологията за изчисление беше целесообразна и бе добре използвана. В продължение на 11 години, като казах, горе-долу по една трета, над една трета от фонда беше разходвано, но както казах, някои години повече от, от други. Сега и докладчика и други колеги повдигнаха някои проблеми. Естеството на а, предложението на комисията е да се усъвършенства а, цял, цялата процедура, за да стане по-ефективна, по-бърза, по-прозрачна. Най-важното е да се е, запази цялостната структура и начина на бораване с фонда, е, без, да, без да да, бъдат, е, да, да бъде необходимо да се е, правят допълнителни разходи, е, независимо от това, че ще има повече бедствия следствие на промените в климата, но това да не води до допълнителни разходи. Но предложенията за за упростяване или, или един, един е, критерий трябва да бъде е, изключение по-скоро, отколкото правила. С, с, разбира се, по принцип фонда е създаден за е, да се активира и задейства при големи широкомащабни бедствия, но има възможност и също да бъде използван за даване на помощи при по-малки бедствия. Предложението беше за 1,5%, а докладчика предложи 1%. Ние всъщност смятаме, че 1,5% е необходим е, критерий с оглед заключенията и полките, които сме извлекли от предишни е, години, защото ако намалиме този процент на 1%, е, ще включим и други по-малки бедствия, които в момента не са, е, не са допустими, т.е. за които не могат да се отпускат е, помощи и в предлагаме раз, промени, които имат за цел по-бързо реагиране, отколкото в по-кратки срокове, отколкото в момента имаше предложение за 10% като тавана е 30 милиона или 15% когато тавана е 40 милиона. Аз мисля, че това няма да промени кой знае колко нещата. Колкото по начина и срока, в който сумите могат да бъдат насочени, ние обсъждахме това и вчера в комисията 5. Трябва да се търсят альтернативни начини и това означава, че трябва да се внесат изменения в разпоредбите към структурните фондове, които тук що бяха прияти. Може би това не е най-уместно в момента, но разбира се, ако има а, така единодушие за това, ще можем да го обсъдиме. Колкото до 10 седмици, срок от 10 седмици, някои казват, че този срок е прекалено кратък това е предложение, което е залегнало в момента. Ние просто е, искаме от една страна да не можем да реагираме бързо и същевременно да позволиме на държавите членки да имат достатъчно време да реагират. Знаем, че някои от е, държавите е, членки реагират в е, последния момент. Не знам дали удължаването на, на срока е много добра идея. И ако удължим срока до 12 или 15 седмици, може би просто е, средствата ще постъпат много по-късно и ще бъдем критикувани за това. А в е, специфични случаи, когато едно бедствие е, се. Е, се развива в времето, ще, ще, ще, може, ще, ще може да, да има някои е, удължавания на срока, дори ако поредно искане е поступило след 10 седмици. колкото до НАЦ-2, там не съм сигурен, че това е добър критерий за определяне и дефиниране на бедствието. Е, бедствие трябва да, да може да, да се определя по някакви, е, някак, някакви данни, някакви информации, с които, които можем да анализираме. Факт е, че едно бедствие не признава граници и че е, то може да се разпростре над е, територии, които да включват 2-3 нация и така нататък. Затова трябва да имаме други референти. Колкото до трансграничното действие, да, тук наистина има проблем, защото фондата така както е създаден, така както функционира, има за цел да подпомага на държавите членки, които е, са е, претърпяли щети следствие на бедствие. Сега, ако става дума за трансгранични действия, е, просто е, е, трябва да се, да се види коя страна е е по-засегната и така нататък. Е, на практика всъщност винаги е възможно да се мобилизират средства за две страни заседнати или а, примерно има също възможност и, и съседна страна също да, е, поиска, е, да поиска помощ без да е, задоволява необходимите критерии. Същевременно знаеме, че държавите членки се опитват и понякога с а, им изпитват известни проблеми с разходването на средствата в рамките на една година и ако а, намалиме този период, а, е, на, на, на, на практика ще това ще бъде прекалено кратък кратко време, така че продължаването до 18 месеца е нещо, което не си струва разумно, колкото до техническата помощ в регламента това не е предвидено, защото се смята, че, че Средствата са по-скоро за подпомагане на операции по а, е, спасение или а, е, по а, е, борба с щетите, а не а, за административни разходи. А, но ако се смята, че държ, държавите членки наистина имат проблеми за освояване на средствата, без да получават допълнителна техническа помощ, да, бихме могли да обсъдим този, този проблем. Мисля, че на практика отговорих на повечето въпроси. Благодаря. Вие споменахте административния капацитет, но всъщност като под техническа помощ господин Сталавракис има предвид помощ от страна на експерти, т.е. да могат експерти бързо да, да дадат мнение становище. Ние знаеме от опит, че срещ често става дума наистина за административна помощ, а пък от друга страна комисията предоставя експертна помощ. Така че, когато до, до, до сега това се прави, но когато държавите членки искат а, а, експертна помощ, на практика или техническа помощ, те искат а, средства, за да могат да се а, управляват тези, тези средства. Е, Ламберт Фалнистер Рой и още и след това отново докладчик. В а, края, ако искате първо Ламберт. Ще бъда съвсем кратък. Впечатлението, с което оставаме, е, че ако изслушате всички коментари, които се правят, оказва се, че задачата ни никак не е лесна. Всъщност, има редица въпроси, които са свързани с а, самият регламент, а други са свързани с а, многогодишната финансова рамка за едните 7 години. Ако подкрепим нашия докладчик, няма никаква гаранция всъщност. Може да, да се опитате да, да потърсите ангажимент за такъв период от време, но аз смятам, че съвета няма да се съгласи с този подход. Така че въпросът ми е дали ние нашата парламентарна комисия би могла чрез председателството да окаже натиск за приключване на преговорите в предвидните срокове, чрез много засилен график на заседания и на тристранни срещи. В противен случай, знаете какво се случва? през февруари, през февруари март някак минават почти незабелязано и всички се съсредоточават върху изборите. Така че може би трябва да изпратим едно специално писмо до председателя на парламента, в което да обясним колко важно е да се работи възможно най-бързо и ефикасно. И да поискаме някакво специално третиране на това досие. Благодаря, Олдрих. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да се възползвам от, от тази възможност, за да ви осведомя, че днес и утре Комитета на регионите също ще обсъди доклада на господин Бранда, посветен на Фонда за солидарност и би било добре да вземем предвид техния доклад. Струва ми се, че голяма част от отговорите на Европейската комисия, отговаряйки на голяма част от въпросите повдигнати в доклад на Комитета на регионите. Иска само да ви осведомя, че, той, че този доклад вече е на разположение. Благодаря ви. Ако няма други коментари, ще помоля Рос отново да вземе думата. Благодаря. Искам да се опитам да направя обобщение на казаното до тук. Но, както ви казах, в 4 часа днес след обед ще говоря и в Комитета на регионите по същата тема Фондът за солидарност. Комитетът на регионите вече посочи каква е неговата позиция и виждам, че тази позиция е в съзвучие с нашата. В обобщение мога да кажа следното. Природните бедствия не се нуждаят от абстрактни концепции. По принцип, нещата се поставят така в духа на принципите на Европейския съюз, трябва да действа и принципа за солидарност и Европейския съюз трябва да помага на регионите. Как изглежда тази помощ? Тя се ориентира съгласно наличните средства в бюджета и съгласно критерии, които трябва да бъдат изпълнени. При тежки ситуации се извършва адаптиране съгласно наличните средства, а не съгласно нуждите, на които трябва да се отговори. Предлага се 1%. Аз знам, че след това в триалога ще трябва да видим как да действаме, какво да приемем като процент. 1% или процент и половина. Ние предлагаме 1%, защото по този начин изпълняваме това, което е записано в договора за функционирането на Европейския съюз, че Европейския съюз трябва да се намесва за смягчаване на последиците от природни бедствия. Комитетът на регионите желая също 1%. Другата тема е свързана с продължителните суши. Тя е включена също. Когато става дума за такива продължителни бедствия, е, е необходимо да се удължи срока. А от друга страна, Комитетът на регионите постави искане във връзка с техническата помощ, защото много региони не разполагат с експерти, които да направят оценка на ситуацията. Естествено, в идеалния случай трябва да бъдат изразходвани всички средства за възстановяване на инфраструктурата и предпазване от бъдещи катастрофи, но административните мерки, средствата за представяне на проекти, с това регионите много често не разполагат, поради което им е необходима техническа помощ. Е, Комитетът на регионите говори и за инфраструктурата. Инфраструктурата също ще се промени. Например, при наводнения на определени места не се строят мостове, а това променя инфраструктурата. Естествено, трябва да видим какви са и правните разпоредби, които са приложени в случая. Срокът от 10 седмици ние ще го удължим, защото това поиска и Комитетът на регионите. Удължаваме срока, за да предвидим време за регионите да подадат заявленията си, но Срокът няма да бъде много по-дълъг от 10 седмици за заявлението, 18 е, месеца за изпълнение. Смятам, че е, тук няма да има проблеми. Комитетът на регионите изисква следното. Ако природно бедствие се е случило в регион, е, който е засегнат повече, ще трябва да се вземат е, и по е, всеобхватни мерки. Е, държавите членки трябва да са изпълнили като условие и всички изисквания за превенция. Комитетът на регионите иска малко да смекчи е, това изискване, но ще видим как ще се развият нещата по-нататък. Ясно ми е, че съветът не непременно вижда такава необходимост, защото все пак е, действа регламентът, но смятам, че ние трябва да помолим комисията за помощ, ако дадена ситуация може да бъде подобрена, наистина тя трябва да бъде подобрена. Благодаря за всички изменения, които бяха внесени, за да можем да постигнем по-добро качество на доклада. Напълно съм съгласна с това, което каза господин Ван Рой, че трябва да направим всичко, за да можем да приключим това досие преди изборите за Европейски парламент. Много ви благодаря. Ням, няма нужда да взимаме някакво решение по това досие днес. Припомням ви само, че на 18 декември ще чуем представянето на доклада. След това ще има крайен срок за внасяне на изменения, най-вероятно на 6 януари. Вероятно на 23 януари ще гласуваме текста тук. На, същ... на същата дата ще проведем и обществено изслушване, посветено на Фонда за солидарност. Предвидено е също така и е, среща с гръцкото председателство на 23 януари и предлагам да се опитаме да покажем на гръцкото председателство колко важен е за нас е, целият този файл и колко е важно да го приключим преди е, края на законодателният мандат. Ако ли не, Мигел ми подсказа, че евентуално можем да преминем към да гласуваме всъщност текста на първо четене до април, след което новият мандат на новият парламент ще вземе решение дали ще продължи работа по досието или не. Но това е единствената възможност, която ни остава. Действително, да оставим някакво доказателство за свършеното от нас. Но ще продължим да работим и ще видим какво е възможно и какво не е възможно да се направи. Благодаря ви. Сега преминаваме към гласуването. Припомня ви, че има предложение за изменение в дневния ред. Ламберг ще ни го представите ли предложението на НДП? Да, разбира се, всички ли са тук. Ако ли не, мисля, че можем да използваме времето, което ни остава, докато колегите влязат. Нашето предложение е да не гласуваме, да не гласуваме днес по доклада на Дерек Воган. Тъй като получихме компромисите много късно и все още имаме въпроси по някои от тях. Мисля, че няма проблем да гласуваме на 18 декември. Ако това е възможно, наистина бих предпочел да отложим гласуването. Ако няма възражения, госпожо председател, може би, може би да го поискате от е, всички групи. Председателката. Председателката ще си свърши работата, т.е. има предложение да не се гласува този текст, т.е. предложение за измен промяна на дневния ред, някакви възражения, не. В такъв случай реша... решението, което взимаме е, че ще гласуваме доклада на Дерек Воган през декември. И така пристъпваме към самото гласуване. Ще ви помоля да проверите дали техниката работи, т.е. моля ви да сложите картите си и да гласувате. Well, yeah. Oh. What a coordinator, yeah. <laughs> Uh, dear colleagues, we have more... Уважаеми колеги, има повече карти, отколкото хора, които са гласували. Така че ако не искате да проверите дали работи системата, решението си е ваше, но по-добре е да го направите. Добре, прекратяваме. Разбираме, че хората са доволни положението. И така започваме с точка 12 от дневния ред, доклада на Херман Винклер относно интелигентната специализация. Започваме с изменение 13. Разбирам, че има езиково изменение, устно изменение от докладчика. Никой не е против. Гласуваме изменение 13. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 14. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 с устно изменение, внесено от социалистите, никой не е против. Устното изменение, тогава гласуваме цялото изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 с устно изменение. Никой не е против устното изменение. Гласуваме измененото изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за,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 против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за. Искате да променим изменение 37, 38, извинете. Добре, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се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 Изменение 55 за против, въздържали се, приема се 56 за против. Нека да, промен... Нека да проверим изменение 56. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. За 19 гласа за и 9 гласа против.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 против. Нека да проверим електронно изменение 67. Моля, гласувайте. Приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за. Нека да проверим изменение 69 електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 18 гласа за, 12 гласа против.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 Не знам с какво се обяснява резултата, но явно докладът е много добър. Няма никакви противоречия. Поздравления за докладчика. Както вече казахме, точка 13 беше Изваден от дневния ред продължаваме с точка 14, доклад на Харин Каденпах. Компромисът 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за,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 против, въздържали се, приема се. И гласуваме по окончателният вид на становището електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се също с единодушие. Аз не гласувах, затова липсва един глас. Ами това е, с това приключваме с гласуването. Скъпи колеги, все още доста от колегите са в залата, така че бих искала да ви помоля предвид времето, с което разполагаме, тъй като в 10.30 ще започнем разглеждане на външното проучване за интернет и програмата в областта на цифровите технологии. Предлагам ви да преминем към точка 16 и Канарските острови. Знаете, че има решение на съвета относно изключените и данъчните облегчения за цял един списък от продукти, които се произвеждат на Канарските острови. Знаете, че не за първ път се занимаваме с този въпрос. Трябва да приемем правната рамка, определяща тези специфични мерки и ви предлагам да одобрим това предложение на комисията без изменения, съгласно правило 46, т.е. опростена процедура. Прилагали сме и преди член 46, параграф 1, ако няма някакви сериозни възражения, няма да може да можем да използваме това правило. Така че, има ли някой, който да е против използването на член 46? Не, в такъв случай можем да, да, да, да приемам опустената процедура. това предложение е с чисто техническо естество и също така предвид необходимостта да се, приемат, да се приеме спешно това решение. Всъщност трябва да го гласуваме още през декември в пленарна зала. В противен случай решението ще, настоящото решение ще изтече през месец декември и ще има сериозни проблеми на Канадските острови. И така, ако няма възражения, решението е взето. Много ви благодаря за което. И в такъв случай, ако продъл... все още имаме време, Никол, си искате думата? I don't hear you. Okay. As a group with a uh, letter from uh, our coordinator. Да. Като група ние поискахме от Комисията по регионално развитие да проведе проучване относно въздействието, успехите и провалите на политиката прилагана от тройките по отношение на регионалната политика и политиката по сближаването. Започна подобен процес на проучване в групата по економически и парични въпроси и мисля, че би било интересно да чуем и тук някакви, няколко извода за въздействието на този вид политика върху вината политика и политиката по сближаване. Това ами, е трябва да обсъдим с координаторите. Надявам се да можем да го направим през декември, т.е. да вземем решението си през декември. За сега мога само да ви кажа, че аз съм свидетел на процеса на работа в Комисията по економически и въпроси и не ми се иска същият дебат да се води и в нашата комисия. Бих искала наистина да вземем предвид особеностите на регионалната политика, така че всъщност не, не взимаме решение относно политиката на тройката, а относно нейните въздействия. Така че ще вземем решението си. За нещастие координаторите, координаторът на социалистите демократите не е тук, а координаторът на НП и на ЕКР не ни слушат, защото си водят някакъв личен разговор. То се изкушавам да взема решение и сега, но все пак ще изчакам заседанието на координаторите. Мисля, че спокойно мога да взема решение. Наистина, координаторите изобщо не ме слушат но ще включим този въпрос в дневния ред на заседанието на координаторите през декември. Благодаря ви. Сега може да, прем... да преминем към точка 17, като Георгиос е тук. Не знам да има някакви докладчици в сянка по освобождаването от отговорност, но може да има такива, може просто аз нямам информацията. Георгиос, имате думата. И екдъщето електрикушене. Госпожо председател, скъпи колеги, в доклада на Сметната палата се казва, че има увеличение на грешки, грешките в счетоводството през 2012 година спрямо 2011 година от 6% на 6% и 8%. Но много от тези грешки са е, от административен характер и е, е, наличието на грешки не означава задължително, че става дума за измама или за материални щети и, и средства. Сега, аз мога да ви цитирам някои цифри за кохезионната политика за 2012 година грешките, които се смятат за измами, са в размер на 0,42% и а, уравненията и изправенето на корек, корек, корекциите за Кохезионния фонд, социалния фонд и фонда за развитие на селските региони са в размер на 0,2%. Разбира се, има възможност за усъвършенстване на тези е, действия. Бихме могли да постигнем е, 0 грешки, но за сега е, все пак е, е, има постигнати резултати. За това е, бих, бих искал да е, поздравя да, да, да, се, да се поздравиме с новите процедури, които бяха прияти вследствие на процеса за взаимно взаимане на решение и най-вече на решителното участие в преговорите на господин Пан Нистарой и други в а, раз... бяха, развър... извърш... бяха извършени различни операции, като одит и а, контрол за намаляване на броя на грешките. The, благодаря много това е до тук. Можем да изслушаме сега мнението на колегите Ян Обрихт. Аз съм докладчик в сянка от името на НП за този доклад. Бих искал да кажа няколко неща, които ми се струват от значение. Първо, Първият въпрос, който си задаваме е всъщност какво точно означава освобождаването от отговорност. Дали просто отбелязваме становището и заключенията на Сметната палата или смятаме, че в крайна сметка разходите са, средствата са били разходвани правилно. Много често всъщност освобождаването от отговорност се ограничава с един анализ на е, фактите, предоставени ми от Сметната палата. Много често в доклада на Сметната палата се основава на проверки направени примерно на дадена дата датата, на, който, на която е извършена контрола. А в края на годината е, са извършени вече известни корекции, т.е. положението е твърде различно от деня, в който е била извършена проверката. Затова смятам, че а, освобождаването от отговорност трябва да бъде разглеждано като една, един анализ на всички необходими и документи, които са на наше разположение, фактите, корекциите, включително и доклада на Сметната палата, както и е, е, промяната на нещата в срока изтекъл след е, извършената проверка. Защото ако разглеждаме нещата само в момента, в който е извършен контрол, имаме един, е, един даден е, процент или дял грешки, а в края на годината нещата са съвсем различни. Съще, времено нови инструменти бяха въведени е, в цялостната, в цялостната процедура на кохезионните средства. В доклада на Сметната палата най-после фигурират не само анализа на броя и процента на грешките, а включително и един анализ на ефективността на а, е, разходване на средствата. Мисля, че това е едно, една качествена промяна, която е много уместна, е, защото много пъти сме казвали, че е, има много проекти, които се изпълняват абсолютно е, безгрешно и същевременно е, тяхното управление е неефективно и напротив много ефективни проекти, които в процеса на изпълнение е, водат до извършване на грешки е, и така нататък. Така че мисля, тряб, че трябва да, е, да извършваме и да правим едно съотношение между грешките и ефективността и да отчитаме резултатността на тази база. Благодаря, госпожо председател, казва господин Пепър. Аз се очудвам, че е, колегите не навлизат в повече подробности и не, не се е, спират на естеството на грешките. Аз мисля, че ние трябва да бъдем е, много по-строги с е, грешките, за да не оставяме поле за действие на евроскептицизма и на евроскептиците. Е, виждам, че има увеличаване на дяла на грешките и това в никакъв случай не е, е положителен. Положително. не разполагаме с, също така с а, процента грешки, извършени от страните, които по принцип а, извършват по-голям брой грешки. 6,8% според мене би трябвало да е твърде е, голяма цифра и смятам, че трябва да е, биеме тревога. Е, не смятам, че трябва да критикуваме регионалната политика като такава. Имаме наистина доста големи успехи и напредък, но е, нека не забравяме, че броя грешки се повтаря обикновено в едни и същи страни става дума се за едни и същи страни, които, е, в които са извърш, извършен голям брой е, грешки. Е, както и за много страни, метода на оценяване на грешките е не винаги най-ефективния и уместен. Знаеме, че има страни, в които някои проекти се заместват с други проекти, които се заместват с трети проекти и е, е, то, това се получават европейски субсъдии, но, но и много, много грешки се дължат е, на това че някои проекти продължават да се изпълняват, че освояването не обслужва интересите на общоевропейската политика, така че мисля, че трябва да имаме едно по-честно и задълб... един по-честен и задълбочен анализ на фактите и нашата комисия трябва да отправя повече критики към цялостната система на оценяване, е, без да я поставяме под въпрос. Да, ние искаме да, е, да продължаваме да имаме ефективна регионална политика и затова не трябва да си затваряме очите пред е, дадени грешки. Трябва да бъдем по-смели, не трябва е, да си затваряме очите пред е, последиците от е, извършване на толкова много грешки. Благодаря, давам думата на следващия оратор. Tack, jag ska bara göra ett väldigt eh, kort eh, inlägg. Jag, jag håller med att man ska, man, man ska ta revisionsrapporter på allvar. Господин Нилсън, да, я съм съгласен, че трябва много сериозно да разгледаме грешките и много сериозно да разгледаме този сигнал, който ни подава Сметната палата. Има също така големи разлики между равнището на грешки в държавите членки и трябва да, да настояваме за подобрения в държавите с по-високо равнище на грешки. Опита ни в Швеция показва, че ние разполагаме с административна структура, която създава пречки за регионалните власти, които биха искали да освояват средствата. Ще ви дам един пример. Стига се до положение на конфликта на интереси, тъй като шведското министерство заявява, че не винаги може да има партньорство с частния сектор, тъй като в някои случаи се стига до конфликт на интереси. Така че трябва да се вземем предвид факта, че в някои случаи държавите членки влушават чрез бюрократичните си изисквания административната структура. Е, за това, трябва, това е какво трябва да се правите. разбира се, там където има грешки, трябва да търсим подобрение. Благодаря ви. Ламберт иска думата. Много ви благодаря. Бих искала да отговоря с няколко думи на казаното в частност на думите на Маркус. Бих искал да се спра на точка 5 от становището и въздействието на новият регламент. Според мен тук може да се доизясни това въздействие, тъй като в този раздел се предвижда опростяване чрез всички налични фондове. Така, например, се предвижда систематичното използване на някои системи по отношение на фонда за съртостопаство, например. А се вижда, че в миналото се използват лични методи при изчисляване на участието Този факт беше за предвид и бяха направени редица адаптации в системата за контрол. И още едно нещо, което аз самият не знаех. Доста се работи по тематичната концентрация. Всъщност работи се поне повече от всякога. целта е да се подобри сътрудничеството между органите изпълнители и Европейския съюз. Ето защо според мен тази, този раздел трябва да бъде насочен повече към бъдещето и съответно трябва да променим и заглавието на раздела. А сега в отговор на коментара на Маркус, броят на държавите членки, които са били обект на проверки и равнището на грешки, който е установил, действително е повод за притеснение в нашата комисия. Не разполагам с конкретните данни пред очите си, но ми се струва, че едно също равнище на грешки се повтаря в дадена държава членка всяка година. Ето защо може би трябва да обмислим някакъв специфичен режим, който да бъде наложен на тези държави членки. Не бива да се спираме на отделните грешки, които се появяват в дадени държави и членки, веднъж или два пъти. По-уместно би било да се предвиди една улез... улеснена или улекотена процедура на контрол за държавите членки, които е, системата функционира много добре и друга по-строга система на контрол за държавите членки, в които има по повече проблеми, които не могат сами да се справят с всичките пси грешки. Установих също така, че всяка година правим изводи по относно редица области и някои от тези изводи са положителни например, равнището на грешки под 2%, подобни положителни примери трябва също да се изтъкват. Всъщност, може би, трябва да се замислим и за даване на подобни примери. Моля ви да вземете предвид моя коментар. Благодаря ви. Не знам дали някой друг иска да вземе думата. Аз всъщност, всъщност искам да, да взема думата и да кажа следното. Разбира се, всички структури, които се споменават в точка 5 и които са свързани с контрола, са изключително важни, но обикновено чрез тези методи се откриват грешките. Така че, може би това не са достатъчно ефективни превентивни мерки. По време на преговорите стигнахме до извода, че правната сигурност е много важен фактор. обикновено има много големи разлики в тълкуването на правилата от страна на Европейската комисия, на правителствата, на крайните бенефициери или на изпълняващите органи. А сметната палата има свое тълкуване на правилата и много често действително има сериозно разминаване между тези тълкувания. Затова и ръководните насоки от страна на комисията са толкова важни. И знаем, че този път насоките ще бъдат по-подробни от всякога. Не знам дали това ще помогне или не, но смятам, че трябва да се стремим към подобряване на законодателството, в частност да се стремим към по-голяма прозрачност, яснота и правна сигурност. Тъй като аз самата от, при разговорите си от, а, с, с а, заинтересованите страни на реално равнище, стигам до извода, че обикновено проблемите са с тълкуването. Няма липса на добра воля, няма желание за употреба с фондовете. Просто те тълкуват погрешно правилата, след което контролиращите органи установяват грешки. Има също така и разминавания между стандартите по отношение на аудита от страна на различните институции. По време на преговорите стана ясно, че има огромно разминаване в становището на трите правни служби на основните на трите институции на Европейския съюз. Тоест нашата правна служба, правна служба на съвети и на Европейската комисия. И това не е критика, която отправям, просто коментирам един факт. И този факт е приложим и за крайните бенефициари, които също тълкуват правилата по някакъв начин, но може би тяхното тълкуване не винаги е доброто тълкуване. За нещата започнахме много рано с тази точка от дневния ред и все още няма представител на Европейската комисия. Права ли съм? Да. Ами в такъв случай, може би ще трябва да помолим Георгиус да се свърши с Европейската комисия и да види дали те имат някакви коментари. Ще помоля секретарията да провери дали Европейската комисия има някакви много силни желания или нежелания за това какво ние да включим в доклада си. Ако няма никакви коментари, Георгиос, няколко заключителни думи. Благодаря. Просто бих искал да благодаря на колегите за конструктивните коментари и за ползотворната дискусия, която проведохме. Благодаря ви. Благодаря. Ами, всъщност, оставяме ви доста щедро време за внасяне изменения. Крайният срок е 17 декември в 6 след обед. Докладът ще бъде прият в нашата комисия през февруари, тъй като бъдещата комисия вероятно ще го приеме през март, както вече разполагаме с доста време за това становище. Така приключваме с точка 17 от дневния ред и продължаваме с проучването, което поръчахме, точка 15 от дневния ред проучването, интернет, програма в областта на цифровите технологии и економическото развитие на европейските региони. Бих искал най-напред да дам думата на авторите на проучването или някой, който да се изкаже от името на авторите. Госпожа Розана Лифонте, доколкото разбираме тук от Международната корпорация за данни. Това беше корпорацията товарена с изготвяне на проучването. Моля, имате думата. Много ви благодаря. Чувате ли ме? Добре. Най-напред бих искала да поздравя всички с а, добро утро и да се представя с няколко думи. Може би някъде сте видели, че работя за International Data Corporation, но всъщност аз съм независим консултант и участвах като сътрудник в изготвянето на това получване с Ексил, именно Институтът, Центърът за индустриални проучвания, но пак казвам, аз сътрудничих с тях в качеството си на независим консултант, работя и за много други институции, обществени и частни. Като цяло работя в областта на въздействието на иновациите, промишлените иновации и в частност и къде и тяхното въздействие върху економиката, както и социалното им въздействие. Така, в а, първо искам да ви покажа какви са целите на това изследване. След това ще се спра на предизвикателствата и е, насоките, които в момента следвате, къде, какви са последиците за економическото развитие на европейските региони, т.е. последиците от е, цифровата, цифровия дневен ред, цифровата и след това ще се спра на някои конкретни случаи, които ще иллюстрират е, последиците за развитието на а, някои регионални инициативи. И както и ще се спра на някои хоризонтални инициативи и техните а, последици а, върху регионалното развитие, след което ще мина към заключенията и ще очаквам вашите въпроси. Um, well, the study objective... Целите и подхода. Целите на това изследване имаха за цел да се разбере до каква степен е, цифровия дневен ред ще повлияе на економическото развитие и благосъстоянието на гражданите на, е, на равнище регион. В е, този дневен ред са включени някои евро, общоевропейски национални инициативи и други, които са от регионално или местно естество. Така че целта беше да разбереме дали националните и регионалните инициативи се допълват едни други. To the regional uh, initiatives uh, and what kind... И какви са последиците от uh, синергията между тези два вида инициативи. Uh, Колкото до методологията, използвам статистическия анализ изучаване на конкретни е, казуси, както и анализ на информационни данни на национално, регионално и местно равнище. А, трудно ми е да говоря без а, е, слайдове. Колкото до новите тенденции в областта на ИКТ. Информационните тех... Тех... технологии и ам, изпо... използването на а, събиране на информация в облак. А, се дължат на, по, на широкото използване на широколентовият е, е, интернет и това има много е, важни последици, както за развитието на економиката, така и за цялото общество. Е, За това обаче са необходими широкомащабни инфраструктури, а нуждите от услуги се е променят с развитието на обществото. Е, интелигентните е, системи и ИКТ е, системи са тясно свързани помежда си. И това се отразява значително върху развитието на социално-економическата новаторска мисъл и развойна дейност. Необходим не, необходим е по-голяма цифрова грамотност, както в обществения сектор, така и в частния сектор. Просто гражданите трябва да те са цифрово грамотни, за да могат да се възползват от а, това, което могат да им донесат новите технологии. Защото в а, противен случай а, тези а, новите технологии не могат да бъдат използвани достатъчно ефективно и не могат да бъдат извършвани необходимите инвестиции за развиване на економиката. Мисля, че разполагате с а, документите и с моята презентация в, на хартиен носител. Това са насоките, които току-що споменах. Това новаторските начинания в дигиталната економика са тясно свързани помежду си и зависят едни от други. Трудовата производителност е следствие от промените в обществото и е, възможността и уменията на трудещите се да, се, да си служат с е, новите технологии. От друга страна, инова, иновациите са е, последици от правилното използване на ИКТ тъй като а, до неодавна бяхме свидетели на доста голямо разминаване между тър, търсенето и предлагането в областта на ИКТ. А, така че синергията между тези фактори а, доказа, че е, необх... е, необ... е необходимо да има а, един единен а, виртуален цикъл, който а, всъщност е, а, се представлява от а, цифровия дневен ред. А, Използването на, ин, на интернет изисква допълнително съдържание, допълнителни а, услуги, а това от своя страна означава, че е необходим все по-бързоскоростен интернет, а такъв е, е създаването на такъв вид интернет е възможно само ако има е, широко търсене на този вид услуга. Тоест, става дума за един цялостен цикъл за стимули... в който е, стимулирането на е, търсенето предопределя увеличаването на инвестициите. цифровата, цифровия дневен ред за Европа означ, означава една глобална европейска политика, част от програмата Европа 2020 като този, като този дневен ред допринася широко за постигане на целите, залегнали в стратегията Европа 2020. ИКТ са стимул за развитието на иновационните стратегии и политики на в Европа. И къде са, е са също така в основата на е, развитието на една нисковъглеродна економика и също така основни за създаване на един а, нов а, дневен ред на необходимите умения и необходимите работни места за постигане целите на стратегията. А, цифровия дневен ред почива на 7 основни стълба единния пазар, оперативна съвместимост и норми, стандарти, доверие, сигурност и така нататък, като в рамките на всич, на всеки един от тези стълбове се предприемат различни дейности, като общата сума е 101. Има дейности свързани с пряко с инвестиране, други, които имат по-друга насоченост. Като целта е резултатите, резултатите да, да бъдат осезаеми в краткосрочен и средносрочен план, докато в дългосрочен план се търси устойчиво развитие. Е, виж, е, виждате тук е, обозначено в оранжево дълго, дълго, дълго, дълго, дългосрочните последици, които също е, са, е, имат кръгово изражение. Тоест, да. Послед, последиците са се е, чувстват на трудовия пазар, но същевременно спомагат за увели, увеличаване производителността на труда, развитието на регионите, оттам увеличаване на търс, търсенето, което пък от своя страна ще доведе до е, необходимостта от допълнителни инвестиции в е, областта на широколентовия и бързоскоростен интернет и така нататък. Тоест, е, това е едно кръгово движение, което е, спомага за економическото развитие и благосъстоянието на гражданите чрез стимулиране на публичните, обществените услуги, в смисъл на спестяване на време, на, на средства и по-голяма социална включеност. Сега, дали тези резултати наистина са положителни, дали наистина нещата а, се развиват така, както очакваме, а, бе е, целта на, на това изследване, за това ам, направихме проучвания на някои конкретни казуси в Естония, Берлин, и, в Италия, в Умбрия, в Андалусия, е, Литва, в е, Уелс и други региони. Е, избрахме е, конкретни, конкретни случаи, конкретни казуси е, и конкретни отрасли. В е, в област, областта на електрониката или прилагането на ИКТ в малките и средни предприятия. В Андалусия ставаше дума за по-широк и по-добър достъп до широколентов интернет. бях, бяха, бях, беше взето беше, бяха, беше, бяха взети предвидите и средствата вложени, инвестициите направени в а, тези инфраструктури. В случая става дума за 150 милиона евро а, вложени в един регион, където а, а, приходите и а, средни, средните приходи са ниски. Целта е да се определи, да се определи и да се установят какви са последиците от а, прилагането на а, от извършването на тези действия. А, тук е, на този слайд можете да видите е, различните показатели, по които са, е, е извършен анализа и разбора на различните е, дейности. включително и оценката на въздействието на, от а, тези е, инициативи, включително и последиците не само за, за, за е, отраслите стрикто сенсо, а и за развитието на целия регион. Ето в Естония, примерно, предприетата инициатива доведе до по-добра ефективност на обществените услуги като цяло и намаляване на, со, на социалната на цена. Имаше положителни а, последици за околната среда и другите. These, uh, Uh, В приложението на проучването може да намерите подробности за данните. Ако проявявате интерес към конкретните случаи. Хоризонталният анализ на разгледаните казуси ни позволи да си направим някои изводи. Първо, трябва да се направи ясно разграничение между различните инициативи, които разгледаме. Някои инициативи подкрепят доставката на ИКТ, други са насочени към засилване на търсенето на ИКТ и достъп до интернет. Други инициативи са съсредоточени върху достъпа и употребата на ИКТ, а други се стремят към по-добра ефективност. Така че, както виждате, инициативите са много различни една от друга. При това, инициативите, които се занимават с а, натрупването на инвестиции, са много важни по отношение на овластяването и участието. Едновременно с това те има значително влияние върху регионалният растеж поради кръговият ефект на този вид инвестиции. The initiatives Инициативите, които се стремят към увеличаване на ефикасността, насърчават економическия растеж, тъй като производствените фактори стават по-ефикасни, но те също така подобряват и условията на живот. Ако, например, се започне една инициатива, за подобряване на етикетирането, то това със сигурност ще доведе до подобряване на условията на живот и намаляване на социалните разходи. Тези инициативи също така подобряват цифровата грамотност, както и допринасят за по-добро постигане на целите за териториално сближаване. Като цяло, разгледаните инициативи дават много добър смесен и добре балансиран ефект, както и економическа гледна точка, така и гледна точка на благоденствието на населението. Тези два ефекта, ефекта върху економическия растеж от една страна и ефекта върху социалното благосъстояние от друга страна, могат да бъдат разгледани във всички случаи, включени в проучването. Следващите два екрана имат за цел да ви представят, да ви дадат пример за този вид инвестиции, за този вид дейности, които се финансират преди всичко от Европейският регионален фонд и Европейския социален фонд. Примерът с Гладалинфо в Испания Както вече казах, тук става въпрос за един проект, чиято цел е да гарантира натрупването на инвестиции и а, цифровото приобщаване. И ефектите на този проект бяха добри както по отношение на дигитална, на цифровата грамотност, така и по отношение на сближаването и на единението на местните общност. Въздействието върху цифровата грамотност подобри качеството на човешкия капитал, а от друга страна също така засилването на сближаването на местната общност подобри социалното благоденствие. И тук е уместно да отбележим, че последиците, които виждате в червено на на екрана в момента, т.е. социално благоденствие и економически растеж, не могат да се видят в краткосрочен и средносрочен план. Тези ефекти могат да се забележат при дългосрочен период, като например въздействието върху БВП. Сметка на това, въздействието върху пазара на труда се вижда незабавно на равнището на регионите. Но за света трябва всички условия да са на, на лице. Важно е частния сектор и гражданите да са готови да подкрепят тези инвестиции. Преминаваме към втория пример. хоризонталният анализ на разглежданите казуси показва, че има и някои важни фактори, като например политическото ръководство на регионално равнище, добрата правна среда, правната среда е от много голямо значение. Тя трябва да насърчава развитие на инвестициите, за които говорим. Също така важна е и ИКТ инфраструктурата като фактор, подпомагащ развитието на тези вид инициативи. Други такива фактори са допълнителните програми за подкрепа, мерките или инвестициите, както и цифровите умения и една среда, която да насърчава към иновации. Не на последно място трябва да се гарантира участие на заинтересованите страни и приемане от страна на обществото на технологиите и иновациите. много случаи има примери за иновации, които не се приемат нито от бизнеса, нито от обществото. При това положение хората просто имат нужда повече време, за да приемат и да започнат да използват тези иновации. Yes, okay. Uh, also supranational and national uh... Също така, наднационалните и национални инициативи имат въздействие върху местното и регионално развитие. Програмата за цифрови технологии в Европа предвижда някои специфични дейности, които, са в, които се повеждат под отговорността на държавите членки и други под отговорността на Европейския съюз. Въпросът е как тези инициативи въздействат на регионалното развитие. Разгледахме този аспект чрез разглеждане на една допълнителна инициатива. Става въпроса за паневропейската цифрова услуга. Другият пример, който използвахме, бяха националните политики за схемите за ИКТ и незабавно ще ви представя изходите. There are necessary conditions for... Има някои необходими условия, за да могат инициативите да, да, да донесат очакваните ефекти за регионалното развитие. Тези условия са правни, културни и друг вид пречки, които трябва да бъдат премахнати. Тук говорим за стандартизация и оперативна съвместимост, които следва да бъдат гарантирани. Местното население и местният предприемачи трябва да са склонни да приемат новите технологии. В противен случай инвестициите няма да доведат до очакваните въздействия. Предполагаме, че ще може да бъде изпълнена програмата за цифрови технологии но към момента финансирането, с което разполагаме, не е достатъчно, за да се гарантира устойчивостта на всички инициативи. Тук говорим за финансирането e- по механизма за свързване на Европа. Как националните инициативи допълват регионалните инициативи за регионално развитие. Взаимодействието между различните равнища на дейности и различните равнища на управление има големи възможности за економически растеж. Но едновременно с това трябва да се търси взаимно свързаност и взаимно допълване между проектите, които се развиват отгоре на и проектите, които се развиват отдолу нагоре. Защото понякога подобна съвместимост липсва и в тези случаи самата политика се проваля. И в това отношение от ключово значение са и публично-частните партньорства при изготвянето на политиките на, регионално, на регионално и местно равнище. По този начин могат да се разрешат някои специфични проблеми на местно равнище и могат да се гарантират очакваните резултати. И така сега до заключенията и препоръките. Важно е да се прилагат колкото може повече различни видове мерки, поради кръговият характер на ефектите на политическите инициативи, които са свързани с цифровата економика и цифровите иновации. Трябва също така всички мерки за подкрепа на цифровите технологии и да се включат в една по-систематична стратегия с съответни допълнителни мерки насочени към гарантиране на по-голяма ефикасност. Трябва също така да се намери добро равнище между публично и частна подкрепа, като за целта трябва да се изготвят специфични, адаптирани към местната среда мерки. Важно е също така да се гарантира, че всички условия е, необходими за е, успешното изпълнение на инициативите са на лице, за да се гарантира добър прием за ИКТ на регионално равнище тъй като, както вече казах, все още има много значителна разлика по отношение на цифровите технологии и тази разлика трябва да бъде стопена. Трябва също така да се гарантира, че регионалното равнище се, се, се оказва пресечна точка между вертикалните и хоризонтални партньорства. И накрая трябва да се възстанови доверието в специфичните методи на управление, характерни за Европейски съюз, тъй като от нас гледна точка именно за това мислим, когато говорим за политики на местно равнище, публично-частни партньорства, които следва да се разработят в рамките на европейските дейности. В случай, че, че имате нужда от допълнителна информация, виждате на екрана електронната ми почта. И ви уверявам, че съм на ваше разположение, за да отговоря на всичките ви въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Започваме дискусията с Виктор Бощина. Much, Благодаря, госпожо председател. Много уместно и много навременно изследване но предвид неговото съдържание At least today that uh, the ICT... искам, да, искам да кажа, че ИКТ не може и не трябва да бъде считана като чудотворно лекарство за нашите економики. Аз прочетах неодавна в едно изследване, че в следващите години се очаква намаляване пред присъствието на ИКТ в а, економиката като цяло от това, че уст, уст, устена от една страна и къде ще бъдат все повече и по-бързо внедрявани, а но те не винаги спомагат за създаване на устойчиви, висококачествени работни места. Така че трябва, не трябва да забравяме това. А ИКТ наистина ще продължи да бъде един важен фактор за развитие на економиката, но не решителен фактор. Защо? Защото се смята, че новата економика, виртуалната, електронната економика е важен компонент, но в никакъв случай няма да замести реалната економика и производството. И второ, очаквах е, да видя и малко по-нюансирана картина на днешна Европа, не само в черно и бяло. Исках да видя една по-нюансирана, по е, цветна картина на Европа. Е, приноса и проблемите, свързани с достъп, примерно, до образование в а, е, някои по-отдалечени региони, в селските райони, а това означава по-малко умения, по-малко възможности за а, е, използване на ИКТ и съответно на а, а, е, ползотворните последици от а, ИКТ. Да, а, диги, дигиталното а, грамотност, а, грамотността в областта на и, и, и, ИКТ може да има огромни последици и да доведе до разделяне на обществото. Тоест, от една страна да има тези, които имат познания, които са отличници, които могат да си намерят работа, и от друга страна тези, които не притежават умения и които просто ще трябва да и биват постепенно изтласквани в периферията на обществото. Така че това е едно, това е едно огромно предизвикателство пред европейското общество. Така че, как, как ще реши Европейския е, съюз е, тези проблеми? Как ще реши проблемите свързани с... Е, е, преимуществата и приноса, който а, дава и къде са, примерно, по-възрастното население. По какъв начин то ще бъде включено в а, цифровия дневен ред. Знаеме, че вече е, разполагаме с е, е, така нареченото досие Г и което може може да, може да започне да действа ефективно и разполагаме с а, необходимата а, мощност за а, обработване на 3 тегабайта информация. Но Европа, както знаеме, не е, не е водеща в научната и развойната дейност в ИКТ. Е, Европа е на второ място и на по и на трето място. И нека не, Нека не забравяме, че сме и свидетели на изтичане на мозъците, на, на онези, на най-добрите, на най-добре подготвените. Така че, Наистина и къте е много добре е, и много свърз... и къде са много свързани с развитието на економиката, на цифровата економика, но не и в Европа. И на трето място широко лентовия интернет, а, който е където инвестиции се извършват само в някои страни, само в някои региони и от тук дисбаланса между Европа и други страни, където се извършват огромни инвестиции в тази област. В Румъния и, и КТ, и, и всички е, индустрии, свързани с ЕКТ, се развиват много добре. Те са е, и моята страна е на второ, на второ място по достъп до интернет и то до е, високоскоростен интернет, но също времено това е, не, е, не се дължи на едно е, целенасочено планиране и програмиране, а на едно хаотично развитие. Така че, ако, ако не се лъжа, преди, преди три седмици беше, е, излож, беха изложени нови, новите аспекти на тази агенда, които са много е, интересни, но е, за сега резултатите са е, незадоволители. Господин Фан Нисталрой, благодаря на колегите, които чек. Не, аз за, аз за, за, за, за, за това питам някой работи ли по, по, по този доклад. So, what to do with this report. Така, какво да направиме с uh, този доклад? Дали той да служи за основа или за отправна точка за ново планиране? Но имам и един въпрос. малко се съм разтревожен от начина по който свързваме ИКТ с е, планирането и създаване на оперативни планове. Сега разполагаме с е, регионален фонд, е, тематична концентрация. Така че следващата стъпка трябва да бъде е, да свържеме оператив, оперативното планиране с е, тези компоненти в различните държави членки. ИКТ и е, цифровия дневен ред са, хориз, са хоризонтални компоненти, които са тясно свързани с цялостната система на образование. Така че моят въпрос е следния. Ако искаме а, това да бъде включено в а, оперативните програми, как, а, как да се доберем до необходимата информация, как да, как да създадеме необходимите връзки. Как да как да, как, как, как, как да разходваме правилно този милиард. Тоест, ние сме на, ние сме на ход, ние, ние сме онези, които трябва да покажем, че се постигат резултати а, за младите хора, както беше казано от а, прежду, преждоговорящия. Следващият. Ще говоря. Jag pratar svenska så ni måste lyssna om det. Инстинктът ми ми казва, че са ми необходими слушалки. Да, взимам ги. Аз мога да се съглася само с господин Ван Нистелрой, т.е. с него мога само да се съглася в случая. Ние трябва да продължим да работим в тази сфера. Това изследване трябва да бъде продължено. Искам да изложа моя опит от Северна Швеция и Северна Финландия. Когато запитам хората какво им е необходимо най-много за да създадат работни места, те казват достъп до широко е, лентов интернет. Това е изключително важно за всички работни места и в публичната и в частната сфера. Независимо от съответния отрасъл е необходим достъп до бърз широко лентов интернет – разговарях с инженери, които е, от Германия са отишли в е, слабо заселените райони на Северна Швеция. С холандци също съм говорил, те не искат да живеят в големите градове, но им трябва достъп до бърз и широколентов интернет, за да могат да изпълняват работните си задължения от разстояние когато се попитат хората какво е най-важното в е, е, слабо населените райони за създаване на работни места, винаги отговорът е бърз, широко лентов интернет. Установяваме, че никой от частния сектор е, не инвестира в тази сфера. Напълно тук е, може да се каже, че има е, тотална зависимост от е, публичния сектор, от общините, от градовете. Ние трябва да направим всичко възможно, за да мобилизираме средства от структурния фонд. Има добри примери за това, че могат да бъдат създадени връзки за достъп до широколентов интернет и в слабо населените райони. В тези региони е, имаме също проблема, че през зимата има много туристи и за тази цел са необходими много големи капацитети. Е, когато не е сезон, е, всичко е пусто, но през сезона трябва да се погрижим наистина. Благодаря. Ян Обрихт. Доста е забележително на това, което се случва. 100% от присъщите членове на комисията ще вземат участие в дебата. Има няколко особени неща в програмата за цифрови технологии. Първата е съдържанието или факта колко важна е тази програма и как тя носи качествени промени в регионите. Вторият е проблем е с очевидното нежелание на Европейската комисия да води преговори по програмата в преговорите за структурните фондове. Припомням ви, че Европейската комисия искаше забрана на всички проекти за ИКТ в рамките на сложните фондове. На второ място, комисията не искаше ИКТ да са без като приоритетите структурните фондове, искаше да се прехвърлят ИКТ към механизма свързан на Европа. Но ние обяснявахме на Европейската комисия, че механизма свързан на Европа ще бъде първият инструмент, който ще е обект на съкръщение в Европа. Не искам по никакъв начин да се оплаквам, но просто изтъквам няколко факти. И не знам дали авторите на на получването са наясно, че в рамките на преговорите за програмата за цифрови технологии и за структурните фондове стана ясно, че няма много ясни правила относно дейността и разликата между частни е, инвеститори и частна инфраструктура, публична инфраструктура и публични инвестиции и съвместимостта между двете. си имаше голяма неяснота и една от пречките, пред това да се увеличат инвестициите в ИКТ е именно тази неяснота. И ми се струва, че тук наистина има доста сериозна несъвместимост между политическите приоритети от една страна и неяснотата по отношение на обществената помощ от друга страна. Може би този проблем е разрешен в момента, но по време на преговорите Европейската комисия ясно ни заяви, че проблемът не е разрешен. И според мен този проблем ще има катастрофални последици. Липсата на ясни правила ще бъде сериозен проблем, тъй като местните власти не знаят дали те трябва да инвестират в ИКТ инфраструктура или трябва да отпуснат средства за частния сектор, който да направи инвестициите. Не знам дали някой може да ми даде отговор сега, но според мен именно това е един от основните проблеми в момента при изпълнението на програмата за цифрови технологии. Благодаря. Колегата Круцки. Moim zdaniem agenda cyfrowa, teleinformatyczna. По мое мнение, програмата за цифрови технологии е от изключителна важност. Всъщност е, това е програмата, която трябва да отговори на бързото развитие на технологиите. Технологиите се развиват много бързо, за това смятам, че би било уместно редовно да се изготви един доклад, който да отразява тези промени. Както казахте, през юли вече приключихме с планирането и подкрепям колегите, които предложиха изготвянето на доклад следствие на в, като отговор на това проучване, може би в началото на следващия законодателен мандат. Ясно е, че се спираме на някои конкретни технически аспекти, като например широколентовият интернет, 5G и други, като част от регионалното развитие. От друга страна обаче се сблъскваме и с правни проблеми. В Полша преди 18 месеца имаше масови протести срещу акта, а както знаете, акта имаше за цел да ограничи в крайна сметка достъпа до интернет съдържание. И до тези масови протести, защото много хора са намерили работа онлайн или са създали нови работни места, свързани с интернет. И тези хора се притесняваха, че могат да загубят тази своя нова работа по правни причини разбира се, от оригинална гледна точка, ще се спрем основно на най-важният въпрос, а именно достъпът до интернет. Но действително твърдо, съм, твърдо поддържам идеята да изготви новият законодателен мандат доклад по това проучване. Благодаря ви. Председателката, ами знаете, че подобна инициатива може да се поеме от политическа група и се надявам да имаме такава. Ялхим Целер има думата. Jan Olbricht hat mich herausgefordert, damit wir die 100% hier voll. Е Господин Албрехт е, ме предизвика до някъде със своето изказване, но мога да се присъединя към неговите думи, че е, мотото е, цифров дневен ред е, винаги е, е, се носи като хоругва от е, църквата, на видно място, но а, трябва да си зададем и въпроса как в Европа ще се дадат възможности за а, възможно най-широко участие на гражданите. Темата а, Connecting Europe Facility, там бяха предвидени десетки милиарди за покриване на а, празноти, е, прикриват се също и по а, обезлюдени райони. Имаше обаче в случая а, от страна на големите доставчици на мобилни услуги настояване е, със сигурност е, е, гъстонаселените райони са добре е, свързани. Имам предвид моя град Берлин. Там има много доставчици на мобилни услуги, които могат да се ползват от населението, но и там, в по-външните, по-отдалечените райони, връзките не са толкова добри. Естествено, мрежовите оператори в миналото платиха много пари за това да получат правото да изграждат мрежи и с това се създаде голяма економическа стойност. Вчера беше споменато за дейностите на китайските инвеститори в Европа. На този фон цели мрежи и мрежови структури се изкупуват от китайски инвеститори и аз мисля, че те в технологично отношение са много добри организират и много прояви на които канят. Аз искам да посоча още веднъж, че тази тема трябва да бъде отместена в по-голяма степен в центъра на нашите дискусии и именно през следващия мандат, след като вече минат големите битки за структурните фондове, ще трябва да видим как е, средствата от тези фондове се е, реализират на практика. Дали е, е, ще трябва да се реализират големи проекти или е, дали е, не би трябвало, предвид на стратегиите на европейско равнище, да се използват средствата от структурните фондове за други цели. Тук в случая си мисля за създаване на достъп до модерните медии и именно за районите, където няма толкова много потребители, като големите градове и гъсто населените райони. Възможно е да се използват тези средства последния начин. Една федерална провинция близо до Берлин, що се отнася до освояване на средствата от е, структурните фонове, е, имаше известни дефицити в миналото, но междувременно мога да кажа, че там има е, райони, които не са толкова гъсто населени, е, това са е, по-отдалечени райони, които обаче сега със средство от структурните фондове се свързват към мрежите. Движим се наистина е, по въже, ако мога така да се изразя, когато говорим между замрежовите оператори и големите фирми. Трябва много добре да видим къде економиката може да се справи сама и къде трябва да се намеси държавата. Това са случаите, в които частният сектор казва, че това не е от него негов интерес, така че в тези случаи биха могли да се използват публични средства. Във всички случаи обаче, аз в случая давам на господин Обрихт напълно право, че комисията не трябва да започва с разпоредби и така нататък и да бъде по-католик от папата. Е, виждате, че и новият папа има много по-либерален курс по отношение на католическата църква, отколкото неговите предшественици. Благодаря. Благодаря ви. Франсуа Анфанс и невероятно ще представи становището си през януари или през февруари относно регламента за цифровия пазар и мисля, че можем в този доклад да включим и това проучване. Да нямам се това да е добро решения. Сега думата има Катя Репел от Генерална дирекция регионално развитие на Европейската комисия. Много ви благодаря за тази възможност да направя няколко коментара и може би да отговоря на някои от въпросите. Да, разбира се, инвестициите в ИКТ е на второ място сред нашите приоритети за инвестиции. Според нас това е една от основните технологии с ключово значение, насърчаващи към развитие. И тук бих искал да се спра с няколко думи на производственият отрасъл. Според нас е важно да се насърчава, разбира се, и употребата на ИКТ в производствения сектор, евентуално и чрез употребата на структурните фондове. Бих искала да се спра с удоволствие на акцента, който се поставя в това проучване на търсенето и предлагането и разкрещането на тези два фактора по цялостен начин. Това е един от основните ни един от е основните ни условия за опускане на срещи в рамките на стратегията за цифрово развитие. Чух и доста притеснения относно държавната помощ, която се отпуска. Държа да отбележа, че предварителната работа на регионално и местно равнище допринася за изготвянето на досиетата на национално равнище. И това е един от основните ни е, основните елементи на нашите екс-анте условия. Трябва на първо място да се разгледат пазарите, на които има недостиг, т.е. пазарите, които не са достатъчно силни, за да могат да гарантират цялото предлагане сами и в тези случаи да се предвиди държавна помощ. Бих искал да кажа няколко думи за отделните казуси, които се разгледат в проучването. Интересен е факта, че, различни, че резултатите и ефектите, постигнати от различните инициативи, са различни по отношение на производителността. Да, някои проекти не са свързани пряко с увеличаване на производителността, а са насочени повече към социалното приобщаване, което е също много, много важна цел. Но много се впечатлих от разликата между двата проекта, свързани с широколентовия интернет. Проекта в Испания и проекта в Обединеното кралство. Лично аз бих искала малко по-подробно да се представят резултатите от това сравнение. А относно проекта за електронно здравеопазване, очевидно те не дават никакъв резултат върху производителността, което е притеснително, но може би това се дължи на самите проекти. Господин Ван Нистелрой направи някои коментари. Радвам се, че се дава толкова голямо значение на стратегическата перспектива и на включването на всички дейности в една цялостна стратегия. Ние продължаваме да насърчаваме държавните членки да, да включат цифровите, цифровите си стратегии в стратегиите за интелигентни специализации. Ясно е, че почти във всички стратегии за интелигентна специализация и къде се включват като много важен елемент. Така че стратегичното планиране действително е много важно. Важно е също така да се постигне и добро, добра смесица между различни политики. Това е важен подход, но трябва да се отбележи и колко важно е да има добър синхрон във времето между различните мерки, за да могат те да допринесат за цялостната картина, а не да остават отделни елементи от пъзела. Споменахте европейските фондове, инвестициите по механизма за свързане на Европа в цифровите технологии в Генерална дирекция регионално развитие, ние насърчаваме този вид дейности. Така, например, ако даден държава членка възнамерява да използва структурните фондове за изготвяне на платформи за електронно, за системи за електронни обществени поръчки, преди това би следвало да разгледа вече съществуващи подобни платформи в други държави членки. Отбелязвам също така, че има редица проблеми с ИКТ проектите. Като цяло това са проекти, които отбелязват най-бавно темпо на освояване на средствата на фона всички останали проекти. В някои случай това се дължи на сложността на самите проекти. Затова приразглеждаме насоките по отношение на широколентовият интернет и в частност се спираме на различните начини за гарантиране на собственост на частно или обществено разли... равнище и предоставяме тези насоки на заинтересованите държави членки. Изготвили сме също така и насоки за насърчаване на електронната търговия заедно с колегите от другите генерални дирекции, включително генерална дирекция свързаност. Благодаря ви. Това бяха много полезни коментари. Благодаря ви за тях. Аз сега ще дам думата на госпожа Лефанти, но преди това искам да кажа, че когато а, правиме сравнение на проектите, те са в различен стадий на развитие и прилагане. Ето в Андалусия проектът е практически приключил, докато в други места като Корнуал не. Но сега имате думата за заключения и изводи. Ще се опитам да отговоря на въпросите, които бяха зададени, но ако забравя някой, моля, а, сигнализирайте му го. Искам да се върна на това, което казахте, че понякога се е трудно да се сравняват последиците и а, резултатите от различни а, инвестиции на различни места, тъй като понякога се инвестира в различни отрасли, в различни технологии, е, в е, региони, които имат е, свои економически и социални специфики и структури, т.е. т.е. На, на, на практика сравнението е трудно осъществимо, ако не и невъзможно. И и а, е, мисля, че и от е, методологична гледна точка а, е, не винаги подобно а, сравнение е уместно и а, резултатно. П. бях запитана дали ино, по-скоро бе заявено, че новаторството, иновацията в ИКТ не може да бъде е, чудотворно лекарство за нашата економика. Да, така е, но е, считам, че в е, следващите, близките години инвестициите в е, ИКТ ще наистина ще намалеят ще. Защото днес и ИКТ са в помощ на а, фирмите, на предприятията, на бизнеса с цел а, по-рационално използване на средствата и економии. По време на кризата обаче предприятията все по-често и по-често се сблъскваха с проблема за економиите и се оказа, че приложението на ИКТ не е, толкова а, резултатно. От друга страна, спятам, че не можем да направиме крачка назад или да да да задгърбиме дигитализацията на а, нашата економика и на нашата индустрия, тъй като просто не можем да се върнем назад, тъй като вече сме а, вече сме свикнали с употребата на смартфони, на различни приложения, които са част от нашето е, ежедневие. Не можем от днес до утре да решиме, че използването на обла, на информационния облак е нещо, което е, няма да бъде полезно. Не можем. Това е интересно и това е полезно за малките и средни е, предприятия. Все повече и повече са малките и средни предприятия, които използват е, облака чрез компютрите си. Това е начина по който Европа се развива. Верно, че информационната тех, технология променя целия ни живот, начина по който живеем, начина по който произвеждаме, начина по който се движиме. Да, вярно е, че дигиталната економика и, ням, и дигиталната технология няма да замести самото производство, но тя променя начина по който ние произвеждаме и живееме. И това е от основно, от огромно значение. Затова не трябва, не трябва да забравяме а, последиците за ежедневието ни. По време на економическата криза трудовия пазар се сблъскваше и се сблъсква с, с, с е, много големи проблеми. Броя на безработните в Европа се увеличи неимоверно. Същевременно обаче им, има все повече и повече незаети места за експерти в областта на ИКТ и а, е, предприятия търсят подобни а, е, експерти, не знаят къде, ги, къде, да, къде, къде, къде да намерят а, е, подобни компетентни експерти. Важното е, И от значение е, че и вие сте прави, че е, цифровия дневен ред е хоризонтална политика, която е, спомага за интегрирането и свързването на е, различни компоненти. Даваме си сметка че е, политиките по-лесно се осъществяват чрез е, интегриране на ИКТ. Защо? защото нещата не са еднозначни нещата трябва да се разглеждат от гледна точка на търсенето и на предлагането през в миналото съм извършвала анализи, изследвания, включително и за Европейската комисия, комисия относно услугите, обществените услуги, предназначени за гражданите – ги се, и се стиг и се стигаше до, е, до заключението, че подобни услуги и съществуват, те са на разположение, но е, са нискоефективни, т.е. не, не се използват в е, максимално поради недостатъчна грамотност от страна на гражданите. Така че а, грамотността, дигиталната грамотност, а, ИКТ грамотността а, на практика а, намалява, така че борбата с а, подобно явление е а, повече обучение по а, по-друг подход в обучението за младите, за децата. Включително и, и производителите и индустрията трябва да промени а, подхода си. Да, ня, ня, някой спомена, че става въпрос за липса на за липса на организация, за недостатъчна организираност. Да, така е. Защото е, инвестицията в ИКТ дава положителни резултати тогава, когато тя се е, съпътства с е, реструктуриране на трудовия процес в е, дадена, дадено предприятие или в дадено производство. А това води и до реструктуриране на е, на, на, на, на, на обществените отношения в е, даден отрасъл, в е, даден регион. И разбирам, че това е един много сложен процес, защото той не е едностранчив или е, еднопосочен. Е, да, мисля, че и с е, няколко подговорих. От името на колегите казва е, председателката, това е изваредно важно за нас а, изследване а, и че ние сме изправени пред огромни предизвикателства, с, ако искаме да а, постигнем целите на стратегия 2020 от гледна точка на ИКТ, на правилното прилагане и развитие на ИКТ. И бих искала да ви благодаря за вашата а, презентация. И искам да ви припомня, значи на 17 декември от 2.30 до 5 ще имаме заседание в, с Комитета на регионите. И имаме и един работен обяд. И до 29 ноември можете да се запишете за този обяд. А, Сега закривам заседанието.